Сега имаме едно представене от госпожа Штаунер. Това е според дневния ред. И става дума за плана за действие за интегрираната рамка за вътрешен контрол. 4 минути на докладчика. Господин комисар, колеги, Принципът на ефективния вътрешен контрол е един от основните бюджетни приоритети кои, към които комисията се придържа. Ефективният контрол на бюджетните средства е нещо, което се следи от Сметната палата и е част от изискванията дълги години. Много усилия са полагани, резултати са получавани, докладите от Сметната палата са внасени в комисията, за да може бюджетните средства да бъдат освоявани целесъобразно. Но не е възможно да бъде дадено положително становище от Сметната палата. Нека ви припомня за това какво се случи а, с пропуските по изпълнение на програмата Леонардо преди няколко години. А, дори има възможност да е имало и измами. През януари 2006 година комисията а, внесе план за действие за интегрирана система, рамка за вътрешен контрол, като целта е да се бъде получено а, положително становище от Сметната палата – Както ще видите в доклада, съвсем несъмнено е, че са били вложени сериозни усилия, но си даваме сметка, че изпълнението на тези мерки за контрол закъснява значително. Така че комисията ще трябва да ускори прилагането на планираните мерки в значителна степен и ако, бъде, ако желаем да постигнем положителни резултати и положително становище в бъдещите доклади на Сметната палата. Така че евродепутатите да могат да останат с чиста съвест по отношение на разходването на бюджета. Няма да навлизам в подробности на стъпента, до която се изпълняват мерките. Само ще подчертая, че е необходимо да има мерки за изпълнителен контрол за да може да бъде подобрено положението с освояването на средствата, предвид и кризата и да можем да постигнем напредък в кратък срок. Искам да обърна внимание на проблемите, които възникват с Фонда за глобализация. Всички знаем, че по-конкретно по отношение на структурните фондове трябва да се следи за строгото изпълнение на мерките от страна на държавите членки, за да можем да гарантираме, че исканията, които се отправят, са разумни да бъдат преодолени проблемите. Дълги години сме наясно, че проверките, които извършва комисията, всъщност не винаги достига до резулт, крайния резултат, която би желала в държавите членки. Особено по отношение на годишните декларации на национално равнище по отношение на разходването на предоставените средства. През 2008 това бе отчетено от комисията, но не можем да излезем с окончателно становище, тъй като липсват документи, така че в нашия доклад ние отправяме а, молба а, да бъде оказан натиск на държавите членки, за да сме сигурни, че информацията, която се предоставя, е изчерпателна. И се надяваме, че в бъдеще комисията ще играе своята значима роля за подобряване на положението. Комисарят Баро. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Стонер за нейния доклад и за конструктивния диалог, който провеждаме, откакто комисията е, започна да прилага своя план за действие за положително освобождаване от отговорност. Е, ние смятаме, е, че докладът на Сметната плата за 2007 година е възможно най-положителният, откакто съществуват такива такива доклади и плана за действие на комисията допринесе за това. Комисията ускори прилагането на последния и доклад върху постигнатия напредък към 3 февруари. Както госпожа Сталнер поиска в доклада си, по този начин вие ще можете да отчетете резултата, когато гласувате изпълнението на бюджета. На 3 февруари всъщност е, ние изготвихме доклад е, за използването на средствата към 31 декември 2008 година и заключихме значителен напредък пред мандата на настоящата комисия. Ще посоча някои примери. По отношение на упростяването и изготвянето на бюджета за по-ясни е, правила нараства. 25% от бюджета. В рамките за плана за стимулиране на економиката ние прилагаме е, упростени правила, особено за структурните фондове. Сметната палата подобрява, е, учита подобряване в прозрачността е, на докладите на различните служби на комисията. Е, комисията засили е, подобряването на финансовото управление по фонд 11 през 2008 година. Е, става въпрос за сума от милиард и 500 милиона а в сравнение с 2007 година имаме само 288 милиона. Службите на комисията все повече прилага общи стандарти по отношение на контрола, по-добра координация, споделя резултатите. Това е, допринася за намаляване на административните тежести и по-добре се използват резултатите от проверките. Ние е, продължаваме с цел засилване на отговорността на държавите членки при споделеното управление на дейност номер 5. За втори път получихме е, сбитите аудиторски доклади. Комисията ще продължи своите дейности, както и други инициативи с цел подобряване на контролната рамка, Докладът на госпожа Шталнер подчертава рисковата роля на понятието допустим риск е, при продължаване на подобряването на нашата работа. Е, това понятие определя на политическо ниво какъв допустим баланс може да има между резултата и цената на проверката. Ясно е, че не може да има нулева грешка, и ни се струва логично, че съобразно областта процентната грешка може да се променя. И комисията е категорична и ние смятаме, че възоснова на скорочните предложения на Европейската комисия, заместник председателя Калас има възможността да говори за това пред Европейския парламент през януари. Бих искал да подчертая значимостта на тази инициатива която би позволила на е, е, институцията, която освобождава от отговорност, да определи процента на риск. И е, в нашия последен доклад ние посочваме, че комисията обогати последните действия, и Евро... съответната сметната палата ще прецени какъв е резултата от различните дейности в доклада си за 2008 година. Отново благодаря на госпожа Штаунер за а, нейния доклад, който ни насърчава да подобрим нашата счетоводна рамка. Благодаря. Гласуването ще бъде утре. Стигаме до следващата точка. Кратко представяне на доклада на госпожа Шал де Може, Може, Може посветена на е, коректността на онлайн хазартните игри. Благодаря ви, госпожо председател. Аз се гордея